Allora, cominciamo. Хайде да започваме. Buonasera a tutti. Il progetto di... Добър ден на всички. Проект за дневен ред беше изпратен по имейл на 12 май, заедно с протокол от заседанието на 22-23 марс, който е одобрен. И трябва да обявя, че заседанието не се излъчва в интернет. Първата точка е изложение от страна на господин комисар Шеметан за програмата относно освобождаването от отговорност одита и борбата с измамите за периода 2010-2014 година. Веднага давам думата на комисаря Шемета. Благодаря, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа, радвам се днес да ви запозная с моя дневен ред по отношение освобождаването отговорност, одит и борба с злоупотребите. Подготвих е, плана си в партньорство с Европейския парламент и вашата комисия, за да мога всъщност да насоча вниманието си към основната цел защита на финансови интерес на Европейския съюз, което означава а, да не се допускат грешки в финансовото управление, да се създават ефективни контролни системи за борба с, с всякакви злоупотреби с Европейския съюз. Необходимо е всички да изпълняват своите роли и отговорности европейските институции и съответните служби, но и държавите членки в това число. По отношение първо на освобождаването на отговорност и одита, искам да се съсредоточа на следните теми. Нужни са ни по-сериозни средства по отношение на а, ревизираната рамка. риска от грешките увеличава, се нараства, разбира се, с осложняването на правилата. Следователно, миналата седмица комисията прие прегледа на финансовия регламент, като се включват облегчавания и опростяване на системите по отношение на грантовете и възстановяването на разходите, изискванията за възстановяване на, на разходи. Всичко това ще а, направи достъпа до европейско финансиране по-добър, а по, същ, по същ, същевременно ще се а, увеличи а, ефективността на финансовия контрол и управление. В този контекст искам да кажа, че миналата седмица бе прието и едно решение за допустим риск от грешка по отношение на секторите енергетика, транспорт, наука, развойна дейност и развитие на селските райони. Мисля, че и останалите политически области ще бъдат включени до 2011 година. По този начин ще може да се разработи политика за контрол, която е много по-ефективна и рентабилна за различните програми. Освен това, аз ще гарантирам един качествен подход по отношение на изразходването на средствата в Европейския съюз. Изключително важно е начина по който протичат отделните операции в е, Европейския съюз и очакваните резултати трябва също да бъдат от еднаква значимост. Следователно тук ще се съсредоточим върху новите дейности в Европейския съюз със съответните цели и показатели, като същевременно ще е, разработим и новите програми за разходване на средствата. Освен това, ще се увеличи и ролята на комисията по отношение на вътрешния одит, както и препоръките за освобождаването от отговорност. Като председател на комисията за одита, аз ще имам отговорност не само да проверявам начина по който се разработва методологията и изпълняват действията, но съответно да ще гарантира мерките, които се прилагат, да водят до намаляване на риска. На последно място ще бъде включен, разбира се, и тригодишния преглед на финансовия регламент, за да може да се създаде съответните европейски фондове за управляване на различните мултидонори и а, всички форми на а, извънредна помощ. Всичко това ще даде възможност за по-голяма видимост на действията в Европейския съюз, но също така ще може и да се контролира европейския бюджет в този контекст. Нужно ни е ново партньорство, което означава, че всички участници ще, участва, ще разбират ясно тяхната отговорност и роля в постигането на общите цели – особено по отношение на изискванията за годишна е, декларация, която ще се е, предоставя за достоверност. Е, всичко това ще бъде ангажирано с дейността на един върховен а, орган за одит и лични институции. По този начин ще може да се извърши и, разбира се, общия преглед за достоверност на комисията. Националните върховни одитни институции ще участват в провеждането на формите на контрол на бюджета на Европейския съюз и държавите членки, така както бе предложен съответният единен модел от 2004 година от Европейската сметна палата. Освен това, аз ще допринеса също така за организирането на конференция с всички основни участници по отношение изпълнението на европейския бюджет и процедурата освобождаване отговорност, така както това е предложено в резолюцията 2008 година. А в началото на 2011 година вероятно ще се случи това. Подобряване на финансовите корекции. За да може напълно да се поеме финансовата отговорност по отношение изпълнението на европейския бюджет, комисията е необходимо да има ясна политика за финансови корекции по отношение на е, суми, които неправомерно са изплатени. Всичко това ще бъде отразено в, по съответния начин е, и предоставено като информация, което разбира се е свързано с е, прекия менеджмент, но и с това, което държавите членки трябва да изпълняват. Следователно, информацията за финансовите корекции в сметките ще бъдат подобрени значително от тази година нататък за селското стопанство и структурните фондове, съответните суми ще бъдат ясно разписани от държавите членки. По-нататъчно, по-нататък, подобряване на информацията от държавите членки по отношение на финансовите корекции, контрол на място, препоръки и разбира се, споделяне на добрите практики. Това е предварително условие, ако искаме, разбира се, да може Сметната палата да може да отрази многогодишните измерения на европейските програми. Сега се обръщам към другата част на моето портфолио, а именно борба с злоупотребите и ОЛАФ. Тези две теми имат голяма роля, особено в финансова криза. Много е важно средствата да се разходват по правилния начин. Нередностите, злоупотребите, корупцията трябва да бъдат предотвратявани на първо място, но трябва да бъдат и засичани. Е, средствата, които се и, и е, попадат в ръцете на измамници, трябва да бъдат възстановени. Следователно, е, Олаф наистина ще привлича голяма част от моето внимание и вече, разбира се, вие разполагате с голяма част от е, моята програма, но все пак искам да засегна някои аспекти. Първо, вакантното място на директора на ОЛАФ. Много е важно, много бързо то да бъде попълнено. Приоритета е да се намери най-добрия възможен кандидат за тази, тази позиция. През следващите няколко дни ще ви предоставя е, предварителния график за процедурата и очаквам активно да участвате в този процес. На второ място, назначаване на надзорна комисия на ОЛАФ. Изпратил съм на 25 май 2010 година писмо до Европейския парламент и на съвета в тази връзка. Тъй като Както вече всички депутати се изказаха своето съгласие, е, необходимо е също така да се е, пре е, изберат също така и настоящите членове на комисията по настоящем, това се предвижда, мандата на сегашната комисия ще изтече 30 ноември 2011 година и аз съм убеден, че ще можем да постигнем с Европейския парламент и съвета съгласие по този въпрос. Процедурата за подбор на нов комитет трябва съответно да бъде стартиран на време. На трето място реформата на ОЛАФ. Както вече чухте в моето изслужване, това е приоритет за мен по отношение на и подготов, подготовката на доклад за а, реформиране на правната основа за ОЛАФ. Е, то, този материал ще бъде предоставен на Европейския парламент и съвета и очаквам диалога, който се проведе, в крайна сметка да доведе до а, е, подобряване на предложението на комисията. Искрено се надявам, че по този начин законодателният процес за реформата, и реформирането на ОВ ще бъде приключено успешно 2011 година. На четвърто място бъдещите подобрения за ефективността на ОЛАФ – освен на реформирането на правната основа на ОЛАФ, комисията ще се е, бори за по-нататъчно подобряване ефективността и резултатността на дейността на ОЛАФ, имайки предвид докладите на Европейския парламент, препоръките на надзорния комитет, също така и на Сметната палата. По-настоящен в момента те подготвят своя следващ одитен доклад 2005 година и е, разбира се ще се срещам редовно с надзорния комитет в тази връзка. Освен това, ще проследя развитието на сътрудничеството между държавите членки на административно ниво в контекста на реформирането на регламента за ОЛОВ. На пето място. Искам да добавя някои думи за подготовката за създаването на Европейска прокуратура за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Този проблем изисква дълбоки и задълбочени дискусии, за да могат да се очертаят най-добрите възможности за ОЛАФ и прокуратурата. Е, заместник председател Радинг и аз самия е, очакваме съответните служби активно да обединят усилията си в този проект. Европейския парламент ще участва, комисията разчита на вашия, е, вашата подкрепа по този изключително важен въпрос и инициатива, за да може да се защитат финансовите интереси на Европейския съюз в областта на правоприлагането. На шесто място и международното сътрудничество, инструментите, които следва да бъдат е, укрепвани в бъдеще. Борба с корупцията, злоупотребата, е, контрабанда на цигари и други незаконни дейности са глобални по своето измерение. Необходимо е да имаме обща рамка в Европейския съюз и държавите членки, за да изработим ефективните инструменти. Мога да приложа като примери конкретните а, е, разпоредби за борба с злоупотреба и контрол, а, е, които са част от редицата партньорски споразумения, асоциативни споразумения с африкански държави, Латинска Америка. А, е, с, мога да се позова, разбира се, и на конференцията Панама октомври 2010 година и споразуменията за борба с незаконна търговия на цигарени изделия. На последно, но не по значение място е борбата с отбягването плащането на данъци. Искам да уверя председателствата, председателствата председателите на съвета, че всъщност по този начин ние ще направим всичко възможно да финализираме споразумението с Лихтенштайн максимално бързо и като цяло общо борбата с злоупотребите. В сътрудничеството между ОЛАФ и генералните дирекции трябва да бъдат развивани в рамките на цялата комисия. Необходимо е да се разработи стратегия за борба с злоупотребите. Олаф започна да подготвя своите оценки на риск в различните географски райони на света, но всичко това е все още в начален етап на развитие. Стратегиите са изключително важни и ще са част от моя мандат, така че в крайна сметка да можем да стигнем до разработване на конкретни инструменти, които отговарят на изискванията на отдалните генерални дирекции. По отношение на многогодишната финансова рамка и общия подход за борба срещу злоупотреби, наистина всичко това трябва отново да се разгледа и представи в нов, нов комюнике на комисията. Аз редовно ще ви информирам за напредъка по всички тези дейности и наистина се надявам, че в партньорство между нашите две институции ще можем да изпълним нашите общи цели. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Давам думата на госпожа Гресле. Благодаря, господин комисар, за впечатляващите заявки за бъдещата дейност. Наистина съм впечатлена. За първи път чуваме да се представя една петгодишна програма, която прави толкова добро впечатление. Бих искала обаче да наблегна на факта, че това са само заявки и бих си позволила от името на НП да ви оценявам след като предприемете конкретни действия. Разбира се, вие за сега имате нашата пълна подкрепа. Особено ми хареса вашето заключение. Там бяхте много по-конкретен. Защото борбата с измамите и особено нейната превенция е един от приоритетите за нашата комисия – и смятаме, че борбата с измамите в бъдеще ще има още по-голямо значение. А, и можете вече а, да ни представите работния документ а, на ОЛАВ. Направихте и много други обещания и ние ще следим какви са резултатите. Надяваме се, че ще бъдат приети нови правила които а, няма да включват редица елементи, които бяха, а, присъстваха до сега и така нещата ще бъдат опростени. Ние много държим да знаем какво е, бъдеще очаква Олаф. Казахте, че искате да направите службата по-ефективна. Как ще стане това? Вече има доста проблеми, процедурите са доста тромави, бавни, юридически сложни, държавите членки не са много готови да транспонират в собственото си законодателство съответните разпоредби и според статистическите данни 93% от документите на ОЛАВ попадат в кощето за буклук и затова трябва да бъде въведен ред, ако искаме да борбата с измамите да бъде ефикасна. Не можем да минем без Лав, но е необходимо да се повлияе на държавите членки. Допустимия, а, до допустимията грешка, как стоят нещата, когато ставаше въпрос за допустимия риск, парламента трябва ясно да заяви своята позиция. Обаче не смятам, че трябва да ни препращате топката. Аз се чувствам доста безпомощна. Този въпрос не беше решен. Ние настояваме за конкретни мерки. От година чакаме напредък на преговорите с Лихтенштайн. Доклада ми беше изготвен. Знам, че е, вината не е на комисията, на държавите членки, но за всеки изминал ден а, губим време. Това е един спечелен ден на всички изма... за всички измамници. Пътят е много но дълъг, но трябва да направим първата крачка и комисията не трябва да се примирява да приема сегашното статук. Трябва да е по-активно, отколкото беше до тук и да разчита на помощта на парламента. Ние сме а, редом с вас. Това, борбата с измамите е изключително важна за имиджа на Европейския съюз пред неговите граждани. И за тази цел трябва да проявим много повече е, енергия и воля да решим нещата, защото ако продължаваме с същия ритъм както до сега, резултатите няма да са задоволителни. Господин Балчитис. Господин комисар, в своя доклад Сметната палата посочва, че контрола върху изразходването на европейските фондове не винаги е ефективен, не винаги е достатъчно качествен и не сме сигурни, че европейските фондове винаги се използват по предназначение. Аз поздравявам вашето предложение за националните декларации. Смятам, че подобно предложение би било много полезно за различни програми и за ефективността на използването на средствата в държавите членки. Е, независимо от това обаче е много важно е, да се гарантират ефективни мерки за възстановяване на средствата по фондовете в случай на неправомерно използване или грешки. Въпросът ми е как възнамерявате да подобрите контрола върху програмите и как това конкретно предложение ще бъде приложено. Председатели, господин комисар, имате думата. Благодаря. Благодаря на госпожа и най-напред за подкрепата на моята програма, която, с която ви запознах. Мисля, че по отношение на прилагането изпълнение можем да се позовем на фактите. Миналата седмица направихме две предложения по отношение на финансовия регламент и съобщението на комисията за допустим риск грешки, които ще бъдат факт през май. Говорихме за цялостната концепция за допустим риск и за финансовия регламент като цяло трябва да се разработи правна, правно основание за този концепция, а самото приложение е следващия етап – след като бъдат направени съответните предложения в съобщението, това също, е, също така е валидно и за документа за а, длъжностните служители. Става въпрос за допустимия риск грешки в секторите, които вече са оповестени в съответното съобщение. Разбира се, парламента и съвета активно ще участват във всички аспекти на тази дейност и задълбочена дискусия. Бюджетните органи също ще участват и в хода на дискусията ще се оформи законодателното предложение относно допустимия риск грешки в отделните сектори, както вече бяха оказани те в съобщението на комисията. Що се отнася до ОЛАФ? Напълно съм съгласен с казаното от вас. Ние работим върху доклада с всички усилия. На финален етап на подготовка сме на този документ, който се насочва към именно тези проблеми, които вие засегнахте. Правна сигурност, участието на държавите членки, включването им в целия процес – и разбира се продължителността на процедурите. Тук ние работим с, съвместно с ОЛАФ и Сметната палата. Анализира се ситуацията. Ще направя всичко по силите ми, за да съкратя продължителността на тези процедури. Знаем, че в много случаи наистина те отнемат твърде много време трябва да се разработят ясни правила относно това как продължителността на тези процедури може да бъде съкретена. Според мен е много важно да имаме правилно докладване и отчитане на всичките тези случаи, особено когато става въпрос за по-дългото време, което отнема разглеждането на съответния въпрос и е различно от предвижено възложения период. Необходимо е надзорната надзорната комисия също много активно да участва в този процес, за да се повиши ефективността по отношение продължителността на процедурите. Що се отнася до споразумението с Лихтенштайн? Знаете, че това е част от целия пакет, който дискутираме в съвета. Включени са в този пакет няколко директиви за сътрудничество по данъчни въпроси, директивата за спестяванията, обмен на информация между държавите членки е много съществен аспект от е, цялата дейност. И предложението в момента е, е в практика заложник в съвета на две държавни членки. Утре отивам в Германия, ще дискутирам и този въпрос – и се надявам, че в крайна сметка ще можем да намерим решение. Много е важно споразумението, както и целият пакет от документи да бъде прието на европейско ниво, защото само тогава ще можем по-добре да лансираме а, добро управление като метод на работа на практика в цял свят, в световен мащаб. Държавите членки, разбира се, имат нужда от ресурси. Необходимо е да се влагат а, средства в а, борбата срещу отбягването на плащането на данъците, както и с борба с злоупотребите. По отношение възстановяване на фондове, на средства, корекции финансови, на европейско ниво винаги това е въпрос, който предизвиква много загриженост и ще бъде предоставена информация за 2010 година, съответно държавите членки, относно това какви суми са възстановени, ще могат да се направят и сравнения между отделните държави членки в този аспект. По-настоящем ние приключваме с проверките на места в държавите членки по отношение на това как работи системата в съответната държави членка. Повече държави членки ще бъдат посетени и разгледани в този смисъл сега. Съответните препоръки ще им бъдат направени след приключване на анализа от проверките и добрите практики ще бъдат споделени между държавите членки по отношение на това как могат да се направят нужните финансови корекции. Грация, Гербранди. Господин Гербанди има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на господин комисаря за документа, който ни изпрати. Мисля, че това е чудесна, чудесен старт за обсъждането на тези проблеми, защото те ще ни занимават през следващите години. Бих искал да направя някои наблюдения. Като либерали, ние неколкократно сме повтаряли, че сме за упростяване на процедурите и на законодателството. Казахме го, когато ставаше въпрос за финансовия правилник. Вие казахте, че по-късно тази година ще направите съобщение. Ние го очакваме с нетърпение. На второ място е, разходите на държавите членки при е, разходването на европейски фондове. Е, по време на изслушването ви аз бях критично настроен. Мисля, че подходът ви е слаб вие е, винаги е, предпочитате да бъдете предпазлив. Е, говорите за изтъкване на най-добрите практики, за опита на държавите членки, които използват национални декларации. Всъщност това е и основата на подхода ви. Въпросът ми е следния. Предвид е, кризата в еврозоната, установяваме, че държавите членки е, са все по-критично настроени спрямо обществените разходи. Става въпрос за национални разходи. Е, не е ли подходящ момента за да обсъдим и въпроса за това как се харчат европейските фондове? Защото става въпрос за същите пари, които обаче се ущетоводяват по различен начин. В край на крещата обаче парите постъпват от държавите членки. Това това е, са средства на данакоплатците, както в националните бюджети, така и в европейските фондове. Какво предлагате? Не трябва ли подходът ви да бъде е, по-малко предпазлив? И на трето място, ние е, не винаги трябва е, да се съсредоточаваме само върху изправността, но трябва да помислим и за ефективността на използването на европейските средства. Е, недостатъчни са сведенията в доклада ви. Бих искал да чуя нещо допълнително по този въпрос. Господин Гайер, господин председател и господин комисар. На свой ред бих искал да ви благодаря за документа. Това е, е, така да се каже, як работен документ. Ако напредваме по някои точки, е, ние като е, Комисия по бюджетен контрол трябва да се замислим върху службата за външна дейност. Когато обсъждахме въпроса за освобождаването на отговорност, тук изслушахме представителите на комисията за освобождаване от отговорност. И нещата, далеч не са розови, особено когато става въпрос за европейски средства, които се е, изразходват именно от тази институция. Господин Либерацки също изрази критика е, по е, точка първа точка седма. Вие поехте съществени инициативи. Искам да разбера какво възнамерявате да направите спрямо ООН. Грация. Онореволе Скилакакис. Господин Скилакакис. Господин комисар, бих искал да ви задам въпрос за политиката, която предлагате по ОЛАФ е, че възнамерявате да преразгледате укрепването на ОЛАФ. Искам да разбера какво е мнението ви за процента случаи, е, които водят до конкретни резултати днес е, спрямо общия брой на разгледаните случаи. А също така броя и ефективността на следователите в ОЛАВ. Поне доколкото аз знам, е, има доста измами. А системата за борба с всички тези измами е слаба. Е, следователите са в сърцето на системата. Grazie, una domanda volevo porgliela anche io. Благодаря ви. Е, на свой ред аз искам да задам въпрос, казва председателят. Е, искам да реагирам на сигналите, които постъпват от ОЛАВ, от Сметната палата. Ние също констатираме много неща. Какви политически и институционални инициативи възнамерявате да предприемете спрямо държавите членки, е, където системно се установяват измами, и незаконна употреба на обществени средства е, с, корупционни и мафиотски практики, е, които се възползват от милионите, които са изпратени в тези държави членки. Какви са политическите инициативи ваши на комисията за борба срещу тези измами? Uh, well, so I, I... Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. Благодаря ви за това, че засегнахте принципа за опростяване и че се съгласявате с тази позиция, а именно предложенията за опростяване на цялостната процедура много от тези предложения за промени ще доведат в крайна сметка до опростяване на финансовия регламент. Много важно е също така, че повдигаме проблема, свързан с браншовите законодателни актове, които също, разбира се, се нуждаят от упростяване и това е следващия етап на нашата дейност. По отношение на е, изразходването на средства на Европейския съюз изпълнението и подготовката на съответните годишни декларации и съответните институции. Всичко това се проверява от независими институции за одит. Това е механизмът, който в момента се прилага в селското стопанство. И там видяхме, че той работи добре. В крайна сметка, значително се подобри а, сектора селско стопанство през изминалите години. И ако сте съгласни, защото разбира се, трябва да имаме съгласие и одобрение на по отношение на финансовия регламент от съвета и парламента по смисъла на а, взимането сега съвместно на решение. И, мисля, че Именно тези годишни декларации доведаха до подобряване отчетността в държавите членки по отношение изразходване на европейски средства. Що се отнася до ефективността? В моето изказване вече се спрях на този въпрос и именно, както казах, не е необходимо само да се контролира правоспособността, кой има право да кандидатства и да придобива такива средства. Много е важно как стоят нещата по отношение на ефективното им изразходване. И именно нашата служба за външен одит ще се заеме с, за вътрешен одит ще се заеме с този въпрос. Ще им възложа не само да насочат вниманието си към изразходването на европейските средства, но а, и върху ефективността на този процес. Това е изключително важно. По този начин ще се разработят съответните показатели, а, с помощта на които може да се измерва ефективността. Комисията ще работи по отношение усъвършенстването на тези показатели за изпълнение – за да може да се оценява не само правоспособност и допустимост за кандидатстване до фондове, но и за тяхното изразходване, ефективен начин, рентабилен начин на изразходване. Uh, uh, uh, Един важен елемент е свързан с това, че в счетоводната система на комисията и в механизъма, който прилагаме, ние създаваме и показатели за организации с идеална цел, което ни дава възможност много точно да оценим какво неправителствените организации, например, като такива организации с идеална част, участие имат по отношение на европейските средства. Така ще се увеличи прозрачността в тази област. А освен това, възнамеряваме да създадем и европейски тръстови фондове. Тази това предложение вече е залегнало в предложението за финансов регламент. По този начин Европейският съюз ще може не само да окаже подкрепа на организациите, в Европейския съюз, но ще може да организира и собствената си подкрепа за собствените си тези фондове, тръстови фондове, което е свързано и с по-ефективна форма на предоставяне на информация и достъп до информация, за да можем да разработим ефективни форми на контрол за нашите системи. Що се отнася до Европейската служба за външна дейност, мога да кажа, че оперативните разходи са, продължават да бъдат в бюджета на комисията и подлежат на освобождаване, разбира се, от, от отговорност при изпълнението на бюджета. Само административните разходи ще бъдат е, е, в е, службата за външни данности и съответно ще подлежат на отделна процедура по освобождаване от отговорност, но тези, тези въпроси ще бъдат разгледани отново във вашата комисия. Мисля, че имаме естествено еднакъв интерес, взаимен интерес по отношение ефективното разходване на тези средства. Вярвам, че окончателното решение ще бъде в полза именно на тази цел. Що се отнася до Олаф? Броя разследвания. Често се споменават тези цифри. Само 7% от всичките разследвания водят в крайна сметка до конкретни резултати. Често се цитира именно тази цифра. Бе зададен именно въпроса за брой разследвания, които стига до финален етап на тяхното развитие. Действителната цифра на е по-висока от цитираната, но така или иначе съм съгласен с вас, че е необходимо да се влагат повече усилия, за да се увеличи а, ефективността на ОЛАФ е, разбирате, че за три месеца това е периода, в който работя. Надали може да се постигнат е, такива бързи резултати. В подготовката на доклада за анализ на проблема на ефективността, се отдава значително внимание на инструментите, които могат да ни помогнат да постигнем подобна ефективност. Надявам се, че предложенията ще бъдат прияти и подкрепени от вас. Надявам се, че ще имаме а, правна рамка, която ще води до подобряване на ефективността на институциите. По отношение на годишните планове за управление и подробно разписаните проблеми, всичко това разбира се е част от дейността на комисията така че аз е, се обърнах към службата с молба да бъде разписан този нов план за управление и да бъдат показани ясните ни цели за а, е, отделните разследвания така че в крайна сметка да се засегне и въпроса свързан с взаимоотношенията на тези разследвания с държавите членки. Надявам се, че в хода на мандата ми е, тези резултатно ще бъде значително подобрена. Това е наш взаимен интерес, разбира се. За злоупотребите, които се разкриват, какво да се прави с тях, ами отговор е доста прост. Комисията продължава да прилага принципа на нулева толерантност към злоупотребите. По-настоящем бихме искали да облегчим дейността на ОЛАФ, така че по-маловажните въпроси да не бъдат е, в е, фокуса на тяхното внимание, а да бъде насочено тяхното внимание към наистина значимите проблеми, към е, важните дела, за да могат е, именно усилията за разследване на институцията да бъдат е, много по-ефективно използвани за тяхното разкриване и довеждане до финален етап. Това е основна функция на ОЛАФ, разбира се. Госпожа Гресле. Благодаря ви. Смятам, че Факта, че нашата комисия има резерви към ОЛАФ, е свързана всъщност с нашето желание да не дестабилизираме тази институция, която и без това е изправена пред трудности и също времено да стимулираме взимането на мерки. Изключително важен проблем, който трябва да бъде решен е спазването на правните норми от страна на държавите членки. А, ние непрекъснато виждаме къде са пропуските. Видяхме какво стана с еврото. Някои държави членки доста пренебрежително се отнесат към европейското право. Господин комисар, има конфликти с някои държави членки и искам вие да Осъзнаете, че имате нашата подкрепа, която обаче зависи от резултатите, които ще постигнете. В това, което предлагате, има добри, много добри неща. Например, по отношение на националните е, декларации, в финансовия регламент този проблем е отнесен до след 2014 година и едва през 2015 година ще се върнем към проблема с националните делегации. Някои от колегите е, тук ще си спомнят от кога обсъждаме този проблем. То е доста съществен. Е, радваме вашият анализ и обобщението, което направихте. До сега се подхождаше доста бюрократично и не се постигаха очакваните резултати. Друг важен въпрос е прозрачността на бенефициентите на субсидии. Прозрачността е много важно. Тук имаше някакви езикови поправки, които не променят проблема. много важно е това да бъде уточнено в финансовия регламент. А, ние с господин Ривелини сме изложили проблемите. Каква е ползата от европейските субсидии? Това е важна тема. И очакваме, от години очакваме някакъв конкретен отговор не е лошо да помислите и за а, по проблема за външните разходи в бюджета. През последните 5-6 години комисията някак си вдига ръце, не се занимава с този проблем, смятайки, че няма никакво влияние. И най-сериозното е, че всъщност комисията просто не желая да повлияе на процеса. Изнасянето на разходи като външни ще продължи. Ето, например, това се предвижда и за службата за външна дейност. Комисията не се противопоставя. Вие споменахте също така проблема с НПО-тата. Както и про- проблема с ООН, който няма да се да се поставя за бъдеще. Мисля, че по всички тези линии проблема с изнасянето на разходи като външни трябва да бъде обсъден. Защото комисията е задължена да се отчита в крайна сметка за разходването на своя бюджет, когато се, трябва да гласуваме освобождаването от отговорност. И също така по отношение на генералните директори – би трябвало да се уеднакват критериите или да не ни се представят а, огромни документи по 3-4 хиляди страници, в които се размива поемането на отговорност. Така че отново заявявам нашата подкрепа, но не за заявките за бъдеща дейност, а когато постигнете резултати. Благодаря. Сега окончателният отговор на комисаря, след това преминавам след, следващата точка от дневния ред. Благодаря. Мисля, че госпожа Грасле съвсем точно обобщи заключенията, а именно а, ние би трябвало да работим съвместно по тези въпроси, така както я самия посочих тази мисъл в моето изказване. Това е много важно Необходимо е значително драматично да се подобрят е, съответните е, декларации, които се подготвят на национално ниво. Напълно съм съгласен, разбира се, че прозрачността по отношение на участниците трябва да бъде гарантирана. Необходимо е да работим още повече по отношение хармонизирането, по отношение на ползвателите, например. И всичко това е много важно, когато говорим за бъдещо усъвършенстване в тази област. Що се отнася до службата за външна дейност? Мога да кажа, че разбира се, преговорите не са лесни, участват три институции в тях, но комисията има ясна позиция, а именно поддържане на контрола по отношение разходването на европейски средства. И ние ще продължим да отстояваме тази позиция. Мисля, че това е нашата обща цел. службата за външни дейности трябва да носи своята отговорност и отчетност по отношение на изразходването на европейски средства. Бих искал да обобщя казвайки следното. Наистина съм готов е, да постигна конкретните резултати, които очаквате и аз непрекъснато ще ви информирам относно развитието на отделните инициативи, възникването на нови инициативи и разчитам на сътрудничество с вас. Благодаря на комисара Шемета. Сега преминаваме към точка 5 Европейската агенция за оперативното управление на широко мащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Давам думата на докладчика господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Аз ще ви запозная с основните си предложения за тази агенция. Първо, дейността на агенцията трябва да се основава на многогодишен план е, и е, съответно в е, този план да се включи и многогодишно предложение за бюджет възоснова на което в последствие ще се изготвят и годишни работни програми. Тези програми трябва да бъдат представени на 31 март всяка година. И е, сега е, въпросът е как ще се управлява тази агенция. В моето становище това е най-важното предложение. Трябва да има 9 члена, двама от които са представени от комисията, два от парламента и 5 от съвета. Е, и е, нито един е, член на Европейския парламент не може да бъде член на този управителен съвет. Аз е, смятам, е, че упростяването на основната структура ще увеличи ефективността и ще намали разходите за тази агенция. Едновременно с това аз е, предлагам създаването на е, комисия е, за аудиторски контрол с, с трима члена, които ще ръководят вътрешната ревизия, вътрешния одит на агенцията. Тази агенция е, ще е, бъде наблюдавана от е, Европейския омбудсман. Нещо повече, през преходния период, докато бъде назначен изпълнителен директор, аз предлагам директор, който да бъде назначен от комисията, да ръководи агенцията. Този директор всъщност ще назначава служителите. Това са основни ми предложения, свързани с агенцията. И това е и което нашата комисия може да каже за агенцията. Благодаря ви. Благодаря, господин Маринеско. Сега от името на комисията на Сметната палата госпожа Греслер има думата. Благодаря ви. Благодаря на колегата Маринеско, който прави доста новаторски предложения, например намаляването на членовете в надзорния съвет и в управителния съвет. Това е нещо много важно, защото до сега много често надзорния съвет има повече членове, отколкото общо агенцията има сътрудници. И това е много важно да се опрости структурата на агенциите. Трябва да започнем от там. Аз съм член на Междуинституционната агенция, заедно от, заедно от съвета и комисията и парламента и подготвяме реформа, така че подкрепям напълно чудесното предложение на господин Маринеско. Благодаря. Някой друг да комисията? Uh, uh, благодаря. Съвсем накратко. Първо, бих искал да благодаря на докладчика за много конструктивната задълбочена дейност – и предложенията за изменения. Мисля, че вече всички наши позиции са отразени е, в е, сегашния вариант. Останалите, които предложения се правят, не виждам защо комисията да не ги а, е, приеме. Във всеки случай искам да спомена следното. Състава на съвета за управление и вътрешната функция за одит. Имаме резерви по този въпрос. Първо, по отношение на съвета за управление. Разбира се, ясно ни е, че е необходимо да има ефективност и широко приветстваме съответно направеното предложение, но трябва да разгледаме специфични обхват и приложено поле на тази агенция имайки предвид е, изключително значимите информационни технологии, чувствителност на данните и чувствителност на цялата тази тематика за всички отделни държави членки има конкретен интерес е, по отношение на наистина много тесен контрол и проверка на дейността, която агенцията ще предприема и а, имайки предвид управителния съвет, разбира се, в състава му трябва да бъде отразено именно представителността на държавите членки, защото те са ползвателите в крайна сметка. По отношение вътрешния одит, според нас тази функция трябва да бъде напълно независима, за да може наистина да се гарантира онова, към което се стреми. Следователно, според нас, е, участието на членове на съвета и представители е, на държавите членки в тази функция е, някак си подкопава тези цели, които са изконни за съответната служба за вътрешен одит. Ще спра до тук, защото отново искам да подчертая, че в направените предложения за изменения са вложени изключително много важни а, аспекти, много усилия са вложени в а, тях а, и а, с това приключвам. Благодаря от името на комисията. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Не. Ами, господин Маринаско иска да добави нещо. Реферитор uh, la Management Board. Este adevărat că... Извинете, е, сега е, за управителния съвет. Естествено, че е, тази агенция ще се занимава с информационни системи като ITDES, но искам да напомня на комисията, че още в момента управлението на системите се осъществява от държавите членки. Е, става дума за преходния период, докато се създаде агенцията. Нещо повече, аз смятам, че управителният съвет не извършва управлението на данните и затова не смятам, че не е необходимо да има пряк надзор от държавите членки. Искам да напомня на комисията, в договора държавите членки напомнят, че Европейски съюз може да има комисия, която да включва представители на две трети от държавите членки. А, мисля, че това се отнася при широко тълкуване и за подобна агенция. Тоест, може да се намали все още, още повече може да се намали броя на членовете на управителния съвет. Колкото до надзорния съвет, естествено, че ще има служба за вътрешен одит, за вътрешен надзор но а, опитът ни а, с различни агенции до сега показва, че е, надзорен съвет, в който е, има членове на управителния съвет, всъщност помага на самия управителен съвет. Защото управителният съвет не винаги е запознат с всички аспекти на работата, т.е. по този начин управителният съвет се запознава още по-добре с работата на тази агенция, в която има експерти в различни области. Благодаря ви. Grazie all'onorevole Marinés.